Госпожи и господа, точка 11 от а, дневния ред на нашата комисия Европейското присъединяване на Западните Балкани. Искам да помоля да вземете местата си, така че да започнем. Вече сме закъснели с няколко минути. Първо, искам да кажа добре дошли на всички наши колеги от националните парламенти, от страните членки на Европейския съюз. Добре дошли на тази междупарламентарна, това междупарламентарно заседание на нашата комисия и представителите на националните парламенти. Добре дошли и на нашите колеги от Западните Балкани. Добре дошли и на младите парламентаристи, активисти и защитници на човешките права от региона, които също участват в нашето заседание. Това а, а, заседание е, е обединява парламентаристи от Западните Балкани и Европа да дебатират проблеми на присъединяването. След като разгледахме някои други аспекти тази сутрин, сега преминаваме към политическия дневен ред, свързан с Западните Балкани. Мисля, че не бива да забравяме каква е голямата картина и каква голяма промяна донесе Европейския съюз на целия континент. Още от първата вълна на присъединяване през 1973 година до последната вълна, когато се присъедини е, е, Хрватска. Пред, само преди 15 години Европейският съюз имаше съвсем различна форма, изглеждаше различно а, на картата. Надявам се е, е, от вас е, един ден да бъдат в този парламент, така както България сега се готви да поеме председателството от 1 януари. Not least because parliamentary consent is required for Изисква се винаги съгласието на парламента за такива важни процеси, като разширяването на Съюза. Като парламентаристи, е, вие всички играете е, важна е, роля в осъществяването на трудни реформи за защита на човешките права, изграждането на добросъседски отношения, сближаване и устойчивост на процеса на разширение. Преди да дам думата на следващите оратори, позволете ми да кажа, че сме раздали карти за изказване на колегите от националните парламенти. Много моля, ако възнамерявате да вземете думата, да ги попълните и да ги върнете на секретарията. Сега ще дам думата на един редовен гост в нашата комисия господин Кристиан Даниелсон, генерален директор от генерална дирекция е, добросъседски отношения и преговори за разширяването, е, след което се надявам да имаме време за дискусия. Благодаря ви още веднъж, че сте тук, господин Даниелсен. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми е, членове на Европейския парламент, уважаеми членове на националните парламенти, уважаеми членове на парламентите на страните от Западните Балкани. Е, за мен е, е голямо удоволствие да бъда днес е, с вас. Тази среща се провежда много на време и ни дава възможност не само да видим какъв е бил напредък като този момент, но също така да отправим поглед напред и да видим какво трябва да се направи страните от Западните Балкани от тук нататък по техния път към Европа. Важен елемент от този процес е сътрудничеството с този парламент и парламентите на страните от Западните Балкани. Държавите изминаха дълъг път от ужасяващите войни през 90-те години. Европейската перспектива винаги е била движеща сила на прехода в тези страни. Виждаме, какви са ползите от либерализацията на визовите режими, какви са ползите от политическата стабилност, която се установи. А, това, което правите, казва председателя, не е прието в Европейския парламент. Много моля да свалите е, бележките, които вдигате. No idea what was written. Нямам, нямам представа какво пишеш на листите, които вдигнахте, но това не е прието в нашия парламент. Позволя позволете ми да подчета, че беше постигнат голям напредък от войните през 90-те години. Европейската перспектива играеше важна роля в процеса на трансформация. Увеличиха се контакт, личните контакти между хората вследствие на либерализацията на визовете режими. Установи се политическа стабилност. Ясно е в този контекст че е, срещата на върха на страните от Западните Балкани в Солун през 2003 година беше е, повратна точка за е, региона и в крайна сметка доведе до там, че Хрватска стана член на Европейския съюз през 2013 година. Сега е набрана нова инерция в отношенията между Европейския съюз и останалата част от региона. Е, има много конкретни примери, които показват как точно работим, какво е нашето сътрудничество. Сътрудничеството ни по време на емигрантската криза е много добър е, пример е, и показва, че ние сме партньори в глобален план не бива да има съмнение, че Западните Балкани трябва да имат ясна и надежна европейска перспектива. Това подчерта и председателя на Европейската комисия през 2017 година. Неговата реч за състоянието на Съюза през септември. Е, тази е, перспектива е, обаче трябва да почива на движение в двете посоки. За да стане реалност европейската перспектива на Западните Балкани, те трябва да установят върховенство на закона, правосъдие, да гарантират спазването на човешките права и това трябва да стане техен първи приоритет, защото тези неща са от изключителна важност за просперитета на самите държави. Позволете ми сега да се спра на някои предизвикателства пред държавите, започвайки с върховенството на закона, защото върховенството на закона стои в основата на всички ценности, на които е изграден нашия съюз. Повечето държави продължават да имат проблеми с ефективното прилагане на закона и независимостта и отчетността и това се отразява отрицателно на економическата ситуация. Второто, на което искам да се спра, е борбата срещу корупцията и организираната престъпност страните се опитват да преодолеят недостатъците в техните, в техните системи. Това, което е необходимо да видим е политическа воля за постигане на конкретни резултати, да се доведат до край разследванията, е, да се произнесат присъди, които да е, разрушат престъпните мрежи и да конфискуват тяхното е, имущество. Третия проблем е, е работата на демократичните институции. Това е предизвикателство за голям брой на държави, в това число и членки. Това включва конструктивен диалог между всички политически сили, конструктивен диалог и в парламента. Дебата трябва да се случва в парламента и да тръгва от там. Друг важен момент е гражданското общество, което играе е, е, много важна роля. Активният, активният диалог между гражданското общество и правителството насърчава по-доброто управление, прозрачността и политическия напредък за в бъдеще. Следващия елемент е, са основните права. Практическото прилагане на тези права продължава да бъдат предизвикателство в множество области, наред със свободата на, на словото и свободата на медиите. Те продължават да бъдат загриженост. Медиите играят, трябва да играят много важна роля в региона. Свободните и независими медии могат да е, искат сметка и отчетност от е, правителството. Е, поради тази причина комисията продължава, подкрепя инициативите за независими, плуралистични и економически устойчиви медии в Западните Балкани. Реформите са изключително важни за помиряването и добросъседските отношения в Западните Балкани. Все още има пречки за преодоляване. Да вземем, например, важния диалог между Сърбия и Косово. Това е историческа възможност за намиране на устойчиво решение, което да помогне на региона. Нека да не забравяме, че европейската интеграция започна след най-опустошителната война в най-новата ни история. Европейската, успешната европейска история започна от пепелищата и от разрушенията. и доведе до настоящият момент. Това искаха гражданите на Европа, това искат и гражданите от Западните Балкани. Ето защо е изключително важно да се възползваме от настоящата инерция и да тласнем напред помирението в региона и всичко останали области, които споменах. Сега ще кажа няколко думи за економическата ситуация. Тя не накарала голяма голям брой хора да емигрират. И това подчертава важността на реформите, които е необходимо да се направят в сферата на економиката, за да може да се насърчат инвестициите и износа. Затова Европейския съюз инвестира е, в региона е, и е, изготвя заедно с страните членки пътни карти за подобряване на бизнес климата. Това включва преструктурирането на държавните предприятия, поземлена реформа и по-добрата работа на финансовия сектор. Ние също е така обучихме регионалната интеграция в формулата Берлин Плюс това е един а, нов а, елемент, а, който има за цел да подкрепи местната економика и да подобри свързаността на а, региона. А, ние а, подкрепяме всички сили, а, всички споменати до този момент а, процеси. Искам да подчертая също така, че а, предстоят още големи инвестиции за подобряване на свързаността на региона. През идните месеци ние ще е, засилим и интензивираме нашата работа в целия регион. Това, което е необходимо сега, е, е политическа е, воля и усилия от страна на самите държави за установяване на върховенството на закона, правосъдие и гарантиране на основните е, права.

Това ще помогне на страните е, в процеса на е, е, присъединяване. Първо, комисията работи по една стратегия за разширяване към Западните Балкани, което ще бъде прията през февруари. След това през април 2018 ще, бъде пред, ще предложим допълнителен пакет за разширяването. Това ще даде е, добра основа за дискусиите, е, които ще се проведат между страните членки през юни. Е, освен това, в София ще се проведе важна среща на върха между Европейския съюз и Западните Балкани. Важен елемент в целия процес. Уважаеми членове на е, на е, парламентите. Е, надявам се, че ще продължим усилено да работим в посоката, която очетнах и ще окоръжим страните от Западните Балкани да продължат по този път. И накрая от изключително важно значение сътрудничеството и подкрепата на Европейския парламент и на парламентите на страните членки и парламентите на страните от Западните Балкани. Тази подкрепа, това сътрудничество ще са много важни, за да запазим набраната скорост благодаря ви много за вниманието. You, Благодаря на Кристиан Даниелсън за уводните думи. А сега, за да започнем дебата в този следобед, се обръщам към колегите от Западните Балкани. Както беше съобщено по-рано, всеки един от представените тук парламенти от Западните Балкани ще има 5 минути за уводни думи. Започваме по азбучен ред на страната. Господин Талан Баля е, от парламента на Албания, комиси... Бала, е, Комисията за европейска интеграция на Албания има думата. Благодаря, господин председател. Нека първо да ви благодаря лично за ангажимента, който поемате към Балканите. Искам да благодаря и на много колеги тук в Европейския парламент, като господин Кукан, господин Флекенштейн, господин Пицела, господин Бощинаро и други. Много се радвам, че ем, не изпускате Балканите от поглед и благодаря на председателя Таяни, че организира кръглата маса. Членството на Албания в Европейския съюз е основна стратегическа цел за страната и е основано на е, общонационален консенсус пълната интеграция на Албания в европейското семейство е, е за Албания единствения начин да развие съвременно същество, развита економика и, е, особено в последни дни, по-добра сигурност. Албанския парламент предприе конкретни мерки за справяне с препоръките на Европейската комисия от доклада за 2015 и 2016 година, които са тясно свързани с условията за откриване на преговори за присъединяване към Европейския съюз. Приехме плана за действие за приложение на препоръките. Плана за действие определя пет цели и конкретните мерки. Албанския парламент в контекста на съвременните реформи единодушно прие 7 закона от приоритетно значение и конституционните изменения, които бяха свързани с тях. Прие 13 от 17-те проекта закона за, съвме... за съдебната реформа и продължи да работи по, работ... по изготвянето на 14 други проекта закона в този пакет от законодателни мерки. Конструктивната работа между парламентарното мнозинство и опозицията продължават да води до напредъка по тези приоритети в Албанския парламент. На 17 май 2017 година се подобри политическият климат в, в страната и опозицията се върна в парламента. Отбелязан беше напредък в засилването на законодателната роля на парламента, контрола на парламента над, над изпълнителната власт, Административният капацитет на парламента беше подобрен. Съвета за стабилизиране и асоцииране, който бе проведен последната миналата седмица тук в Брюксел, призна, че Албания е проактивен и конструктивен партньор. Съветът за стабилизиране и асоцииране похвали участието на Албания в регионалните структури и регионалните инициативи в Юго-Источна Европа, добросъседските отношения, които Албания поддържа и конструктивната позиция по отношение на регионалните въпроси. Регионалната стабилност и добри, добросъседските отношения са много важни за процеса на стабилизиране и асоцииране. Албания е поел ангажимент да работи конструктивно с, е, с съседите си в региона, съгласно Берлинския процес и други регионални инициативи. Играе важна роля в приложението на две важни инициативи за Западните Балкани, които имат своите седалища в Тирана. А именно регионалният регионалната служба за сътрудничество за младеща и Фонда за Балканите. Е, те имат за цел да подобрят сътрудничеството между балканските държави, да се подобри регионалната мобилност, контактите между хората и да има положително въздействие върху участието на гражданското общество, върху приложението на, дневния ред за регионално сътрудничество в Западните Балкани. Албания продължава да настоява за регионално сътрудничество в контекста на срещата на върха на е, Западните Балкани в Турс. И как, и, уважаеми колеги, това, което искам да подчертая тук е, че в Албания се променят нещата от хаотичната посткомунистическа държава а, от преди е, а, 25 години. А, е, ние сме се превърнали в една съвременна нация. Това се дължи и на техническата помощ на Европейския съюз и на силните аспирации в Албания да станем част от Европейската общност на нациите и това, че споделяме ценностите на демокрацията и върховството на закона. И е, албанските граждани посредством своите гласове на изборите показаха, че подкрепят тази насока. Надяваме се, че следващата пролет ще получим вашата подкрепа, за да може да се придвижим още по-напред в стъпките към пълно членство в Европейския съюз и Европейското семейство. Благодаря. Благодаря, това беше... Е, е, е, вие говорихте точно 5 минути, а сега ще дам думата на представителката на парламента на Босна и Херцеговина, госпожа Бояна Кристо на почетку име. Благодаря, уважаеми дами и господа. Позволете ми още в началото да ви поздравя от името на парламента на Босния и Херцеговина и да изразя задоволство от дадената ни възможност да разговаряме с вас. Различните инициативи, конференции, както и кръглата маса, която се проведе за процеса на европейска интеграция от перспективата на западно-балканските държави държави, най-добре показва, че Европейският съюз всъщност е много близък до тези страни. Процесът за подготовка за членство в Европейския съюз за Босна и Херцеговина е приоритет с цел да осигурим условия за мир, сигурност, сигурност на инвестициите и в крайна сметка за прогрес. Вече са направени големи

отговорите на въпросите на Европейската комисия, което ще стане до края на годината. Голяма крачка напред беше и приемането на списъка от реформи, в които са залегнали редица мерки на правителството в Босна и Херцеговия. За съжаление, поради липса на достатъчно добра воля и доверие между политическите а, партии в страната, малко бавим процеса, но трябва да подчертая, че в Босна и Херцеговина се борим с предизвикателствата които се изправят пред нас. И всички сме на мнение, че е, членството в Европейския съюз е единственото бъдеще за нашата страна. До о, окончателното изпълнение на тази цел е, ни чака, разбира се, много интензивна работа по реформите, по отговора на европейския въпросник, по координацията на всички властови нива в Босна и Херцеговина, промяна на изборния закон, борба срещу тероризма, борба срещу корупцията фактът, че в момента се намираме в предсрочна предизборна кампания, ни тревожи, защото това може да се отрази негативно върху активността на реформите в нашата страна. Последствие от това е и фактът, че а, редица закони, които искахме да приемем, например данъка върху луксозните стоки и много други, не можаха да бъдат приети, не можаха да бъдат реализирани и някои инвестиции в пътната инфраструктура. Bosne i Hercegovina, država triju конститутивних народа и граждана. Надяваме се, че до края на годината, чрез конструктивен диалог, ще напреднем. Все пак Босна и Херцеговина е държава а, сформирана от три народа. Надявам се, че ще можем да решим проблемите си. Макар, че сме натоварени с тези проблеми, ние следим и всички предизвикателства на Европейския съюз. Миграция, Брексит, е, обстановката в Испания. Смятаме, че разширението на Европейския съюз не бива да спира на изток, не само заради географската логика, но и за това, че и ние в Босна и Херцеговина, както и нашите съседи, имаме европейска ориентация и отдавна споделя подкрепяме европейските ценности. Много важна брънка от общата верига на пътя ни към Европа са добросъседските отношения. Те са ключ към мира и стабилността в тази част на Европа. Затова смятам, че е необходимо при решаването на всички въпроси да се използват пътищата на дипломацията и споразумението. Това е единствената опция. Смятам, че трябва да използваме всички шансове по пътя си към Европейския съюз като пространство за сигурност, мир и просперитет. Благодаря. The next Speaker... Благодаря. Следващият оратор е от Косове, господин Мемли Кресники от Косовския парламент. Honorable Chair, uh, ladies and gentlemen, colleagues uh, from parliaments from Уважаеми господин председател, дами и господа, уважаеми колеги от парламентите от Западните Балкани, нека първо да кажа, че за нас е изключително ценна тази кръгломас на високо равнище и смятаме, че тя е важен форум за съвместна работа, който се надяваме да продължи да е на разположение и следващите години, защото така ще имаме възможност да разговаряме не само с служителите в Брюксел, но и да разговаряме с колегите и да сравняваме напредъка постигнат в региона. За Косово европейската интеграция е от ключово значение. Основните дебати в страната се доминират от тези теми, включително и дебатите в Народното събрание на Косово. Няма да се занимая с всички елементи от отношенията между Косово и Европейския съюз, но ще очертая най-важните от тях. Нека първо да подчертая колко важно е за Косово да има ясни европейски перспективи. Това е важно и за целия регион. Вземайки предвид речта на председателя Юнкия пред Европейския парламент, която препотвърди перспективите за нова стратегия за разширяване за следващата година. Косово настоява е, за свой шанс е, за присъединяване към Европейския съюз, защото ако няма перспективи пред нас, това пречи на реформите. Имаше избори, включително и местни избори, е, последния кръг от които бе проведен минута неделя но резултатите от изборите показват, че интеграцията към Европейския съюз продължава да е от огромно значение за гражданите и тя остава приоритетна за всички институции, включително и гарантирането на свобода на движението на гражданите на Косово в шенгенското пространство. По отношение на стабилизацията и асоциирането усилията продължават Работим за ускоряване на приложението. Правителството разглежда приложението на реформите, свързани с сближаването с Европейския съюз като приоритетни. През следващите дни очакваме да работим съвместно с Европейската комисия, за да уточним основните реформи за следващата година държавните институции в Косово, включително правителството и парламентът, поеха ангажимента Косово да стане а, успешен кандидат, да получи стадат, статут на страна кандидатка. А, важно е и е спешно да се намерят решения, за да се продолеят настоящите блокажи. Те не са добри за гражданите на Косово, е, особено за младите. И беше създадена нова държавна комисия за уточняването на границите и е, се борим за подобряването на борбата срещу организираната престъпност и корупцията и сме една от най-успешните страни в региона по отношение на борбата с нелегалната миграция, но настоявам гражданите на нашата страна трябва да имат право да пътуват свободно в Европейския съюз, нещо, което се позволява на всички други страни в региона вече много години. продължаваме да поддържаме ангажимента си към добросъседски отношения с всички страни в региона на основата на равнопоставеност. Приветстваме резултатите от срещата на върха в Триест, нещо, което ще подобри търговията, премахвайки определени пречки пред нея. Ратифицираха се и споразуменията за, Запад, за Фонда за Западните Балкани и за службата за сътрудничество за младеща. Е, имаме сериозни проблеми, обаче свързани с непризнаването от страна на Сърбия и Босна и Херцеговина. Участваме е, в постоянен диалог с Сърбия, е, който продължи дори когато имаше избори. Диалогът според нас трябва да има ясен график и да има яснота за нормализирането на отношенията между нашите страни. Е, нека да благодаря на всички членове на Европейския парламент и на институциите в Брюксел за продължаващата подкрепа за Косово и за институциите в Косово и искам да подчертая, че е много важно да имаме ясни европейски перспективи, защото само така ще може да се запази ентусиазмът за интеграция. Благодаря много. нека сега да дам думата на господин Алтен Груби председател на Комисията по европейски въпроси в Народното събрание на бивша Югославска република Македония. Заповядайте. Тиснете копчето. Uh, Благодаря. Уважаеми господин председател, господин Даниелсен, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми членове на националните парламенти на страните, членки на страните от е, региона. Благодаря ви много за поканата, както и за това, че организирате тази конференция. Благодаря ви за това, че ни събрахте всички на едно място в Европейския парламент, за това, че ни събрахте на мястото, към което принадлежим всички ние страните от Западните Балканите. Първо искам да ви благодаря за възможността да ви представя новата история на Македония, която а, градим а, по пътя към Европейския съюз. Ще започна обаче от 2005 година. Преди 12, години Македония получи статут на страна кандидатка за членство в Европейския съюз. В продължение на 12 години ние сме, сме така да се каже, в една и съща а, класна стая. През 2009 година получихме либерализация на визовия режим, нещо за което нашите приятели от Косово продължават а, да чакат и ние ви помолим да... Е, ние искаме да ви помолим да ги подкрепите. И сега Представете си, днес имаме уникален уникална ситуация. Ние имаме препоръка, обвързана с условия да започнем преговори за присъединяване към Европейския съюз. Позволете ми да започна с уверение към вас. че всички ние, които представляваме Македония на власт и в опозиция, се стремим към членство в Европейския съюз и се водим от едни и същи принципи. Наша основна обща цел е пълноправно членство в Европейския съюз. Не желаем да бъдем държава, която гради добросъседски отношения с всички свои съседи и участва във всички регионални инициативи. Работим за една Македония, която е да е отворена към света. Започнахме този процес на написване на всички домашни, които ни дадохме, е, провеждане на свободни и честни демократични избори, чието резултати да бъдат е, прияти от е, всички гражданите изразиха своята пълна подкрепа за пътя, по който е тръгнала Македония, което задължава нас, членовете на парламента, избраните представители на местната власт и правителството. Ние трябва сега да покажем резултати от реформите, които започнахме още преди вас, преди Брюксел избрахме прокурор, приехме множество закони, касащи съдебната система, закон за защита на е, свидетелите, закон за Висшия съдебен съвет, устрация на съдиите и редица административни закони. Също е така приемаме закон за ограничителни мерки. До края на тази година ние ще приключим и с избора на конституционни съди. Всички тези реформи и всички тези резултати, които са резултат от дадените от вас препоръки, ще бъдат прияти и ние ще изпълним всички поставени услови, за да получим ясна препоръка и дата за започване на преговори за присъединяване. В същото време всичко това се прави изграждайки устойчив политически е, е, диалог, който ще доближи Македония още повече до Европейския съюз. Това число върховенство на закона, човешки права, свобода на словото, свобода на медиите, борба срещу корупцията, добросъседство, сътрудничество с гражданското общество. По отношение на добросъседските отношения съм изключително удовлетворен да кажа, че в края на тази година парламента ще е, подпише споразумението за добросъседско отношение с нашия съсед република България, кое, което се надяваме, че ще ни помогне да разрешим другия спор, който имаме с нашата южна съседка Гърция по въпросите на името. Е, с това искаме да демонстрираме, че Македония е прогресивно настроена и се надяваме до края на годината да успеем да се справим с всичко, което споменах имаме една основна цел, която искаме да а, по постигнем, а именно да върнем доверието на нашите граждани към всички институции, да върнем добрите отношения с всички наши съседи. Виждам а, тук колеги от Сърбия, Албания и Косово, а, с които ние имаме отношения, които могат да служат за пример и искам да им благодаря за това. И накрая, ако ме позволите още една а, минута, половин минута имате. Европейския съюз не е пълен без нас, така че ние от Македония заслужаваме втори шанс. Неправителствените правителствените е, организации, медиите, правителството и е, така нататък се стремим към а, а, тази цел. старам се за изчистване на препоръките, да получим дата за започване на преговорите. Нека да продължим с общите а, усилия, защото ние сме част от Европа. Благодаря ви. Благодаря ви много. А сега преминаваме към изказването на господин Адриан Воксанович, председател на Комисията за европейска интеграция, на парламента на Черна гора. Уважаеми господин председател, позволете ми да изразя своето удоволствие от поканата да участваме в днешното събитие. Смятам, че това е добър знак за политиката за разширяване. И преди да изложа своите основни теми, нека първо да кажа, че за нас беше удоволствие да чуем вчерашната реч на Чайл Станък, в която Черна гора получи доста похвали. Искам да се спра и на писмото на председателя Юнкер, в което той за първи път определи дати за дата за членство на Сърбия и на Черна гора в Европейския съюз. Надяваме се, че дори преди това вече ще сме напълно съзрели за членство и ще сме готови още преди 2025 година. Готови сме да предлагаме помощ на всички колеги по пъти към Европейския съюз но смятаме, че всяка страна трябва да бъде разглеждана по-отделно, а не да бъдем разглеждани в пакет. Ако ние успеем да се справим с изискванията, не следва да се чака от, от нас да чакаме другите, преди да бъдем приети. Смятаме, че това е още един израз на продължаващата грижа на Европейския съюз към Западните Балкани. Подкрепяме и процеса Берлин Плюс, пред... иницииран от председателя Сигмар Габриел, защото смятаме, че без инфраструктурна взаимосвързаност няма как да изградим добросъседски отношения. Много сме доволни също, че е, предстои българско председателство на Европейския съюз. Черна гора е отличник на класа при присъединяването към Европейския съюз. Това се дължи на постигнатото тук, до тук. Именно 28 глави по преговорите вече са отворени, 3 са вече затворени. И тук искам да изразя своето удоволствие, че нашето движение към Европа бе посрещнато от положително отношение и от правителството и опозицията в страната. Има голям обществен консенсус по въпроса също. Защо нещата се развиват толкова добре при нас? Ами защото винаги сме смятали, че сме част от решението, а не от проблема. Ние не сме държава членка на Европейския съюз, но живеем съгласно европейски ценности. Ще ви представя следния факт. По време на трагичните е, събития на войната, ние бяхме единствената е, страна, която запази мир в своите граници и показахме, че можем да го постигнем и по време на економическа криза. Преди 11 години подновихме своята независимост, нещо, което винаги е драматично събитие. Ние сме една от малкото страни, които поддържат много добри отношения с всичките си съседи. Нека също да ви припомня, че високо уважаваме правата на младсинствата. Аз съм член на хърватското младсинство в Черна гора. Насърчаваме развитието на етническите общности и съответно тези общности в замяна на това добро отношение поддържат суверенитета на страната. Така че това е добър пример за това как при нас се живее съгласно европейските ценности. Разбира се, имаме нужда от вашата подкрепа, за да напреднем. Вие сте наши постоянни партньори и сме ви благодарни за това. Благодаря. И накрая, но не на последно място, господин Милорад Михалкович от парламента на Сърбия. Господин председавайчи, Poštovane dame i gospodo, drage kolege, Велико ми е задоволство. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги, за мен е голямо удоволствие е, да се обърна към вас от името на Народното събрание на Република Сърбия. Искам да почитая, че за Република Сърбия участието във всички срещи, посветени на сътрудничеството в региона на Западните Балкани, са много важни сътрудничеството в региона е един от нашите стратегически приоритети. Сърбия, както и другите страни от региона, участват в подобряването на взаимното сътрудничество и участват във всички регионални организации и инициативи, както а, и а, в прилагането на подписаните споразумените. Не смятаме, че трябва да се превърнем в регион на стабилност а, и смятам, че всички всички работим за тази цел, особено имайки предвид, че когато през 2003 за първи път се откри европейска перспектива пред региона, ние смятаме, че 2025 година са вероятна дата, към която Сърбия и Черна гора, а защо не останалите страни от региона, да се присъединят към Европейския съюз. Такъв е нашия подход към бъдещето. Присъединяването към Европейския съюз е стратегическа цел на Република Сърбия и няма никакви съмнения по отношение на тази цел. Парламента на Република Сърбия с голямо мнозинство подкрепя членството на Сърбия в Европейския съюз. 96% от парламента и всички останали институции подкрепят процеса на европейска интеграция. И са наясно, че това е процес на вътрешни реформи с цел създаване на стабилни демократични институции и установяване на пазарна економика. Сърбия започна преговорите през 2014 година. През декември 2015 година бяха отворени пър, първите преговорни е, глави. Две глави са временно затворени. Надяваме се до края на тази година да бъдат отворени три нови глави. Ние смятаме, че този процес трябва да бъде ускорен е, Сърбия е административно, професионално и технически готова да води тези преговори и да изпълни своите е, задължения, проистичащи от е, е, преговорния процес. Както знаете, процесът от Берлин отво разкри нова перспектива за целия регион. За нас най-важното е взаимно да се споразумеем за това какво да бъде нашето сътрудничество в областта на инфраструктурата и економиката и за младите хора. Вдигането на жизнения стандарт трябва да бъде обща цел на всички нас, живещи в западните Балкани, за да спрем изтичането на младите хора от региона. Това е един от най-големите проблеми на, на регион. За целта трябва да се проведат необходимите реформи, за да превърнем нашия реги... регион в едно проспериращо пространство, в което младите хора да искат да живеят. В тази връзка е важно да се споменат проектите, за трансгранично сътрудничество под финансиране от фонда ЕПА. Важно е да се подчертае, че са необходими двустранни усилия страните сами трябва да допринесат за своята политическа стабилност и а, напредък. Сигурен съм, че единствено с Западните е, Балкани Европейския съюз може да бъде завършен и уникален съюз. Благодаря. Благодаря, господин Миятович. След като изслушахме гледните точки на страните от Западните Балкани, нека сега да преминем на страните членки, настоящото председателство и предстоящото председателство. Сега Ще помоля тези, които се изказват от сега нататък, да се придържат а, към изказвания в рамките на 5-6 минути. Надявам се да ви произнеса правилно а, името господин Кайн Пентус Розиманус а, от а, Комисията по външни работи на Естонския а, а, парламент. European Parliament's благодаря ви много, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми депутати от националните парламенти. Много ви благодаря за изказванията. Аз съм от страна, която не само държи председателството в момента, но която много добре се изпомня реформите, през които трябваше да се премине и това, че не винаги пътят към Европейския съюз е гладък и мога да заявя, че ние винаги сме били твърди поддръжници на политиката на отворените врати на Европейския съюз. Може би понякога процесът е малко по-бавен, отколкото може да се очаква, но продължаваме да се движим напред, дори с малки стъпки, защото и с малки стъпки пак се доближаваме до крайната цел. Перспективите за разширяване представляват един от най-важните инструменти и за насърчение на развитието на европейски ценности в страните, стремящи се към председателство. И това е към членство в Европейския съюз, извинете. Сред приоритетите на председателството на Естония са отворена економика, цифра в Европа, приобщаваща и устойчива Европа, но също така и сигурна Европа. И е съвсем ясно, че в дългосрочен план няма как да си представим, че тази цел може да бъде постигната достатъчно добре, без да участват страните от Западните Балкани. Достатъчно е да се хвали един поглед на картата на Европа, за да стане ясно, че бъдещето на тези страни е в Европа. Стабилността на Европа, както знаете, е част от, от по-широката стабилност на света. Европейският съюз трудно може да постигне успехи, ако западни, Балкани не се интегрират към него или ако решат да направят завой в друга посока. Това не би било в интерес на Европейския съюз. А има други е, действащи лица, други сили, чието интереси са именно в това да привлекат е, тези страни в друга посока. Още нещо трябва да се спомене едно измерение, което сякаш изчезна от обсъждането на политиката на разширяване. Или ако не е изчезнало, то поне не се споменава достатъчно често. Става дума за сигурността. Тя е много важно измерение. Никой не иска историята да, да се повтори в а, този регион и да се повтарят същите грешки. Общите предизвикателства, като кризата в областта на миграцията и терористичните заплахи, допълнително подчертават значението на съвместната работа, за да се намерят устойчиви решения. Естония подкрепя разширяването и това да се дадат европейски перспективи на страните от Западните Балкани и в контекста на Европейския съвет винаги сме заставали твърдо за европейските перспективи за региона. Как стоят нещата по-настоящем? Нашето председателство, естонското председателство, придвижи процеса на присъединяване напред с Черна гора и с Сърбия. И се надяваме, че до края на председателството ще бъдат отворени нови преговорни глави и с двете страни кандидатки. Една или две глави с а, Черна гора и а, може би три глави с Сърбия. Подкрепяме и развитията в бивша Югославска република Македония, където новото правителство се ангажира а, да провежда евроатлантически насочена политика за Албания. Приветстваме ангажимента на правителството да, да отбележи сериозен напредък в пете приоритетни области, а именно реформа на съдебната система, борба срещу организираната престъпност а, и борба срещу корупцията. А, това са а, три от пете теми. И освен това, за Босна и Херцеговина се надяваме страната да постигне повече в областта на реформите. А за Косово естонското председателство също се надява новото правителство да постигне по-добри резултати по реформите и има определени условия, които Косово трябва да изпълни, за да се премине към либерализиране на визите, нещо, което също беше споменато. Надяваме се да видим и скорошен напредък по диалога между Прищина и Белград, който се фасилитира от Европейския съюз. От страна на председателството приветстваме плана на Европейската комисия да предложи стратегия за разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани през феврари следващата година. Стратегията, заедно с годишния пакет за разширяването, който ще бъде публикуван през април, ще създадат е, двигателна сила за е, е, задвижване на европейската политика за разширяване и се надяваме, че ще се премине и към отваряне на преговорите с бивша Югославска република Македония и с Албания. Естонското председателство подчертава стойността на активно европейско разширение и на стратегически комуникации в региона, за да може Европейският съюз да стане по-видим. И в заключение, позволете ми отново да се позова на опита на моята страна, Естония, и да кажа, че не трябва да подценяваме ролята, положителната роля на, на, за, на заявяването на подкрепа на Западните Балкани, а не само да има технически обмен на информация. Стратегическата комуникация е важна. Благодаря много. Благодарим много на колегата от Естония, господин Христо Гаджев, член на Комисията на външни работи от Народното събрание на България. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, за мен е чест е, да говоря пред вас е, не само от името на предстоящото българско председателство, но и като представител на страна членка на Европейския съюз от е, Балканите. Днес Европа и нейните граждани имаме нужда от повече сигурност, стабилност и солидарност. На навечерието на българското председателство на съвета на Европейския съюз искам да ви представя четирите основни приоритета. Бъдеще на Европа и младите хора, европейска перспектива свързана с на Западните Балкани, сигурност и стабилност в Обединена Европа, цифрова и економика и умения за бъдещето. България знае каква е нейната отговорност към страните членки и в региона. Най-добрият инструмент за това е да се даде европейска перспектива на страните от Западните Балкани. По този начин страните ще могат да осъществят реформи. Няма альтернатива за Западните Балкани, друго освен да се присъединят към Европейския съюз. Те трябва да завършат своите реформи, да станат работеща пазарна економика, за да посрещнат предизвикателствата на, вътрешния пазар, да се борят с корупцията и организираната престъпност. Като цяло, те трябва да покажат, че споделят ценностите на демокрацията. Подчертаваме важното значение на добросъседските отношения и включващото регионално развитие, ориентирано към бъдещето и към новото поколение. Това би демонстрирало от тяхна страна политическа зрелост и готовност да загърбят пътя на миналото и старите травма. Като добър пример мога да посоча споразумението за приятелство и добросъседство между България и Република Македония. България ще бъде домакин на среща на върха Европейска съюз Западни Балкани през май 2018 година, председателствано от Доналд Туск. Наша цел е да се дадат ясни послания за европейската перспектива на страните от Западните Балкани. Специфичен фокус на българското председателство ще бъде европейската перспектива за Западните Балкани и свързаността на, на региона. В дневния ред за свързаността са включени теми като инфраструктура, енергетика, транспорт, цифрова инфраструктура и така нататък. Те са важни за връзките между страните от Западните Балкани. Западните Балкани с Европа. Важно е също така да бъдат намалени таксите за роуминг. Това е проблем, с който все още се сблъскваме. Това ще бъде една от темите за срещата на върха в София. Това би била една чудесна история на успеха, от която ще спечелят както Европейския съюз, така и Западните Балкани. Следвайки визионерската вдъхновяваща ред, реч на председателя на комисията Юнкер относно бъдещето а, на, на а, Европа, което, а, което включва а, перспективата за Западните Балкани и разширяване на Шенген. А, за засилване на добросъседските отношения, намаляване на риска пред стабилността и насърчаване на социалното и економическо развитие. Всичко това на базата на заслугите на всяка държава. По време на българското председателство а, а, ние ще предприемем стъпки а, с шесте държави. Отварянето на нови глави за преговори с Сърбия и Черна гора по отношение на а, а, Македония изпълняване на критериите е, за присъединяване. Е, ние сме сигурни, че е, Албания може да постигне достатъчен напредък в реформите, за да се вземе политическо решение за присъединяване и да се постави рамка за това също за Босния, Босна и, и Херцеговина. И надяваме се правителството на Косово да започне необходимите е, реформи, които да позволят либерализиране на визовия е, режим. А, е, ние смятаме, че инвестицията в Западните Балкани са стратегически инвестиции, които ще а, засилят устойчивостта на региона, а оттам и на Европейския съюз. Благодаря. Сега преминаваме към председателя на работната група на Комисията по външни работи на Европейския парламент. Е, Единственият неповторим Едвард Кукън. Благодаря ви, господин председател. Нека първо да поздравя всички депутати, които участват в тази важна международна конференция точно сега и точно на това място, Европейския парламент. Не искам да изглежда, че по задължение се изказвам като оптимист, но все пак нека да кажа, на мен ми се струва, че се ускоряват нещата към разширяването. Има положителни промени в страните в региона. А също времено и европейските институции започват да обръщат повече внимание на дневния ред за интеграция на Западните Балкани. Надявам се, че бъдещите председателства на Европейския съюз ще обърнат повече внимание на региона и на получителните развития в политически план в него. Внимателно слушах оратора от Българския парламент. Намеренията на България изглеждат много сериозни. Те имат намерение да предвижат интеграцията на Западните Балкани напред. Приемаме думите ви много насериозно. Има големи очаквания към вас и към другите предстоящи председателства. Те са или от региона, или пък го познават много добре. Австрия, например, познава този регион много добре. Така че, се, така че смятам, че тези очаквания към вас са основателни и реалистични. Така че давайте. Имаше избори е, в няколко страни в региона през тази година. В някои страни се напредва с приложението на важни реформи. Има две страни в процеса за присъединяване, които отбелязват стабилен напредък в преговорите. Струва си да се отбележи и това, че от страна на Европейския съюз идват и повече положителни сигнали. Например, изказването на председателя на Европейската комисия за състоянието на Европейския съюз, което много от вас цитираха. Атмосферата по отношение на интеграцията се подобрява и се надявам, че и други страни в региона ще могат да започнат преговори следващата година. Също времено е, са необходими реформи. Има затруднения в целия регион е, и те трябва да се преодолеят. Във всички страни от региона е, има проблеми с корупцията и организираната престъпност. В много случаи виждаме внушаване в свободата на медиите и слабост на демократичните институции, проблеми с върховенството на закона или недостатъци на политическата култура, нещо, което понякога води и до дестабилизация, до дерейлиране на, на процесите за реформи и по някой път до пречки пред тези процеси на реформи. И така стигаме до въпроса какви са перспективите и какви трябва да бъдат позициите ни за следващия период. За да може да се придвижим напред, трябва да си извлечем полуките от предходните разширения и от напредъка на процеса до тук. Членството в Европейския съюз е важно, насърчително, е, важен стимул за тези страни и за това трябва да продължим да подкрепяме демократизацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в региона. Трябва да продължим постоянно да поддържаме отношения с страните кандидатки и чрез формални политически контакти, и чрез финансова помощ за провеждане на реформи, и чрез включване в по-широки европейски проекти, които да могат да доведат до повече контакти между хората. Освен това, всички ние трябва да търсим и нови начини на съвместно сътрудничество, включително свързване а, на транспортните мрежи и на енергийните мрежи. И освен това трябва да се създаде позицията на европейски специален представител за региона. Също времено интеграцията е двустранен процес, за това трябва от страна на страните в региона да се настоява на твърд ангажимент за провеждане на реформи и да постигане на е, спазване на е, общите ценности, но в някои страни това не винаги се случва. Понякога има вътрешни економически кризи поради или, слабост, или поради слабост на демократичните институции или поради проблеми с, с е, върховенството на закона или с политическата култура решения да се разрешават спорове чрез бойкоти, реално често водят до дестабилизация и понякога пречат на напредъка на процеса на стабилизация и интеграция. Знаете за кои страни говоря. Така че няма нужда да ги изреждам. Та или иначе, за да се придвижим напред, и от двете страни трябва да се поднови ангажиментът за напредък. Трябва да се очертаят е, ясни цели и разширяването отново да бъде а, приоритетна тема за Европейския съюз и за страните кандидатки. Благодаря за внимание. Thank you so much, dear Edward Kukan, and let me commend your fantastic... Благодаря много е, на господин Кукан който много добре познава шесте страни от Западните Балкани и сега е управителни директор на е, отдела за Европа и Централна Азия от службата за външна дейност на Европейския съюз, госпожа Анджелина Айхорас. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие днешната покана. Е, чухме много изказвания, които бяха с една и съща насоченост. Е, нещо, което рядко се случва в една парламентарна зала. Обикновено се изразяват противоречиви мнения. Нека да говорим първо за възможностите. Е, и от метафорична гледна точка да се спрем на главите за миграцията и сигурността. И е, онова, което беше споменато от Федерика Могерини за стратегията за Западните Балкани, новата глава в диалога Белград-Прищина и новите фа, е, е възможности за разговор, е, е, както и председателя Юнкер, който представи нова стратегия е, за следващата година, която вече е включена, която беше включена в неговото изказване за състоянието на Европейския съюз. Тема, която се подема от настоящото председателство и следващите председателства. Това е отлично. Вкарва се кислород. Дава се двигателна сила напред. Оттам нататък по изказванията на представителите на националните парламенти. Ясно е, вие представлявате гражданите на своите страни. В Европейския съюз подкрепата за разширяване и интеграция в Европейския съюз е само 48%. От 38 в някои страни до 65 в други страни. Така че има доста работа, която трябва да се свърши по този въпрос има известно несъвпадение с подкрепата за интеграция, която виждаме в Западните Балкани. 86% в Албания, 49% най-низки процент в Сърбия. Но трябва да имаме предвид всичко това и да работим заедно. Няма да е лесно трябва да продължим да поддържаме подкрепата на общественото мнение, за да можем да постигнем резултати. И много се радвам, че тук в залата присъстват толкова много млади хора. 25%, включително и господин Флекенштайн, 25% от населението на Западните Балкани са, са хора родени след 99-та година и се надявам, че част от тях са и тук сред нас. И е много важно да работим с тях, с тези млади хора. Също така трябва ние като служители на Европейския съюз и депутатите в парламента да се погрижат да се действа на място в страните, 60 страни от Западните Балкани. Има теми, по които трябва да работим. Всички разбираме каква е ролята на управляващите партии и на опозицията, но когато става е, ясно, че е необходимо да се приемат важни законодателни текстове, за да се напредне по интеграцията към Европейския съюз и има е, бойкот от някои групи, тогава е, възниква въпросът е, на къде искате страната да се придвижи за бъдеще. Върховният представител госпожа Могерини, външната служба, комисията, парламента и всички вие тук в залата се надявам през следващите месеци да помогнете нещата да се придвижат напред. Благодаря. Анджелина Айхост. Благодаря, Джалина Айхорст. Това бяха ораторите от името на националните парламенти на страни членки на Европейския съюз, Европейската служба за външна дейност. Сега имаме време за въпроси и отговори. В момента думата са поискали 16 колеги. Предлагам всеки да се ограничи до не повече от Три минути. Ще започнем с Кнут, с Кнут Флекенштайн, групата на социалисти и демократи, докладчик за Албания. Благодаря, ще говоря немски. А... Не знам как сте вие, уважаеми колеги, но аз имам чувство, че вече съм чувал доста от нещата, които днес бяха споменати в дебата и за това мога да бъда съвършено кратък. Всички ние знаем, че е достатъчен един поглед върху географската карта, за да се види, че държавите от Западните Балкани са в сърцето на Европа, в сърцето на Европейския съюз. Така че ние като европейска институция, като Европейски парламент трябва да покажем, че действително желаем да приемем тези държави. Е, времето, което е необходимо за преговори, винаги е по-дълго, е, се оказа по-дълго, отколкото смятахме и очевидно ще продължи още. Ние от Европейския съюз трябва да внимаваме процесът на интеграция и сближаване да не се превърне в технократско бюрократично чудовище не трябва да се водят някакви колуарни преговори, за да може един ден за радост на народите да се отвори някаква нова глава. Едва ли някой е, в Белград знае, що е то глава от копенхагските критерии. Казвам е, Белград само като пример. Така че критиката ми в момента е по наш адрех. Разбира се, че реформите по места трябва да бъдат ускорени. Ние в Европейския съюз обаче също трябва да осъзнаем някои неща. Първо трябва да станем по-последователни и навън, и навътре. Младите хора, които издигаха едни плакати, което не бива, да става тук, но на плакатите пишеше е, е, либерализация на визовия режим с Косово. Ами аз съм съгласен с тях. Крайно време е да попритиснем собствените си хора в Брюксел, за да се осъществи това. Защото, да, Косово има да решава някои проблеми, но да не забравяме, че е част от Европа а и е, някои страни членки все още не са а, е, уредили до край нещата с границите си и дори не се подчиняват на арбитражни решения. На следващо място Албания е направила много повече в съдебната реформа от някои вече преговарящи страни. Така че смятам, че е грешка, че председателят на комисията посочва поименно две страни, с които иска да продължи и не споменава други. Мен малко ми омръзна да замитам след него, за да се разбере правилно това, което е казал. И предпоследното, трябва да покажем, че желаем хората от тези държави. От както беше въведен либерализиран визов режим, хората видяха че, черно на бяло, че има някакъв напредък. Нещо, което е осезаемо, което може да се пипне. За това ще наблюда, на, настоявам и в моята политическа група за а, намаляване на роуминговите такси и за тези страни. От това ще спечелят както младите хора, така и бизнеса. И последно изречение – ако нашите европейски политици не заявят по-ясно пред своите собствени избиратели, че е много важно държавите от Западните Балкани да се присъединят към нас, а не просто да си съжителстваме с тях, то тогава не бива да се изненадваме, ако избирателите в нашите държави членки не са убедени в този факт. И за това, ако наистина смятаме, че от ситуацията печелят и двете страни, трябва да го заявяваме ясно, а да не се крием зад някакви си въпросници. Благодаря на колегата Кнут Флекенштайн. Now come to our guest сега ще дам думата на нашите гости от националните парламенти. Мисля, че Италия трябва да а, говори на първо място, защото ние скърбим заедно с вас заради това, че не се класирахте за световното по футбол, така че Италия има думата. Благодаря, господин председател. Да, действително, лошо започнахме, но може и да наваксаме. Искам да ви благодаря за организирането на това изслушване. Искам да благодаря и на комисаря Хан Искам да се възползвам от възможността да ви благодаря и за писмените отговори, които получихме в нашия парламент по отношение на политиката на разширяване. В писмото се казва, че е необходимо да се гарантира доверието в процеса на разширяване, защото доверието в Европа е една от важните условия за отношенията с страните от Западните Балкани. Освен това, трябва да се провежда двустранен процес. В страните трябва да се осъществяват реформи, а Европейския съюз трябва да изпълнява обещанията си. Успехът на процеса силно зависи от истинската ангажираност на регионалните действащи лица. Чухме го и от Харватия, но нещата зависят до голяма степен и от способността на Европейския съюз да излъчва правилните послания. Младите хора не бива да бъдат разочаровани, гражданите не бива да бъдат лъгани. Това, което каза комисарят, беше много цетно. Той а, припомни за основните права, правовата държава, административните реформи, економически растеж и всичко това на базата на критериите от Копенхаген. Голяма част от предстоящата работа се състои в а, публични комуникации, в работа с гражданското общество, за да се покаже какви са положителните ефекти от интеграцията и разширяването. През юли е, на среща на върха в Триест Италия се ангажира с това. Постигнахме доста голям успех. Там говорихме за свързаността. Беше прият план за действие за регионални действия. Всичко това, както подчерта и самият комисар, се прави не само за да се а, предложи альтернатива на разширяването, а да се, напротив, да се засили перспективата за разширяване. Необходимо е да има приемственост. Затова подчердавам, че българското председателство на Европейския съюз трябва да възобнови практиката за провеждане между парламентарни конференции по сигурността. Имаше такава конференция, на която се прие е, заключителен документ, че Европейският парламент е единствената последна инстанция в Европа. В бъдеще не бива да се повтарят пропуските по прилагането на този заключителен документ. Както казах, става въпрос за разширяването. След е, буксуването през 2016 година, тогава беше и преврата в Турция, опита за преврат в Турция, президентът Ердоган а, укрепи властта си, но сега трябва да внимаваме при разширяването на Балканите, нещата да не се протакат излишно. Необходима ни е истинска стабилност, истинско благосъстояние, което е възможно най-вече в рамките на един Европейски съюз но не бива да, отвлича, да, да ни се отвлича вниманието и от подобряването на сигурността в Европа. Тук говоря за тероризъм и така нататък. Просто е, и от тази гледна точка е ценно да присъединим тези региони. Става дума за върховенство на закона, за регионална стабилност и други. Това са стратегически интереси, много важни за Европа. Грация. We now come to a colleague from Croatia, the former Foreign Minister, Miro Kovac. Ковач, бившият външен министр на Хрватия. Благодаря, господин председател. Скъпи Девид, наистина удоволствие да съм в Брюксел и да говоря за Западните Балкани. Бих искал да споделя с вас три разсъждения. Първо, а, Наистина е окоръжаващо, че председател на комисията господин Юнкър в своята реч за състоянието на Съюза спомена европейската перспектива на Западните Балкани за това, че трябва да поддържаме ясна и надежна перспектива за Западните Балкани. Това е изключително важна и както каза и господин Данилсон, е наистина окоръжаващо, че премиерите на съвет обсъдиха след 7 години отново положението на Западните Балкани, ако не ме лъжи памета. Напълно съм съгласен с господин Флекенштайн и с твоите аргументи, Дейвид, за това, че а, Западните Балкани са в сърцето на нашия континент. т.е. те са неразделна част от Европа. Ние трябва да сме основната сила там. Неприемливо е външни сили да имат по-голямо влияние, отколкото Европейския съюз. Така че ние трябва да се погрижим за тези държави и да сме напълно наясно с всички други влияния, които изпитват страните от Западните Балкани. А ако погледнем регион, бързо ще стигнем до заключението, че са на лице няколко различни опасностите. Първо Република Сръбска в една част от Босна и Херцеговина. Проблема между Белград и Прищина, между албанците и македонците в Македония съществува възможността за терористични атаки. И както вече се спомена, големи външни сили водят там хибридна война. С други думи, трябва да запазим европейската перспектива. Хрватска е първата държава, която успешно премина процеса на стабилизация и асоцииране и показва, че е възможно една държава да се промени, да се реформира и да стане член на Европейския съюз. Европейския съюз трябва да работи много повече с, с ОИСР и Съединените щати за помирението и стабилизацията в региона, за да се води диалог за това какво се случи през 90-те години. За целта ни е необходим диалог. Трябва да говорим за това кой беше отговорен за а, войните, всички нещастия в региона. Това е част от процеса на присъединяване. Благодаря ви. Благодаря, Миро. Следващият оратор от Франция, госпожа Лилиана Танги. Танги. Алло. Танги. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Позволете ми да изразя ангажимента и привързаността на Франция към европейските перспективи за Западните Балкани подчертани от е, президента на републиката Емануел Макрон по време на неговото изказване за Европа в е, Сорбоната. Европа трябва да поддържа европейските перспективи за Западните Балкани, стига те да е, спазват изцяло изискванията към тях във връзка с принципа на разширяването. Всички нови етапи на сближаването към Европейския съюз – е, изискват всички критерии, определени от съвета, да бъдат изпълнени. Франция е, защитава едно добронамерено разширяване, но настоява Европейския съюз да е, гарантира надъжността на процеса. Страните от Западните Балкани преживяха доста положителни развития през последните години, но има някои пречки, които остават. Ние обаче сме оптимисти за това, че има политическа воля за реформи и че има конкретни действия, които стават е, е, факт благодарение на тази политическа воля. Искам да поздравя Сърбия и Черна гора за напредъка при преговорите. Също така, в заключение, искам да задам въпрос за графика, който може да приеме Европейската комисия за отваряне на преговорите с Албания и бивша Югославска република Македония. В заключение, нека отново да ви припомня, че Франция е, поема ангажимент да подкрепя страните от Западните Балкани в техния път към Европейския съюз. Благодаря. Мерси, мадам. We now come to a colleague from the European Parliament. Благодаря ви много. сега преминаваме към господин Питиделс, колега от Европейския парламент. Кире Проедре. Е, Благодаря, господин председател. Нека и аз да започна с поздравления към нашите гости и с пожелания за успех в полаганите в техните страни усилия, за да станат членове на Европейската съюз. Имам два въпроса към албанския представител. Вие казахте, че един от елементите, един от моментите, които са претърпели подобрение във вашата страна, са добросъседските отношения. Но що се отнася до Гърция, това не въжи, ако ми позволите да го кажа. Вашата страна издига териториални искания в региона Епир, а и от години на човешките права на гръцкото малцинство в Северен Епир се нарушават. Има и проблеми с провеждането на изборите в региона. Освен това, албанската страна не приема възможността да върне имуществото на членовете на това малцинство. Друг пример е, че това, което се опитвате да правите, не е нищо повече от различни трикове, за да отнемате имуществото на хората, а и нарушавате религиозната им свобода. В, през лятото бях в една църква, там, и се оказа, че трябва да се заплаща за вход. Значи, а, паството за да влезе в църквата, трябва да си плати. Това ли са добросъседските отношения? И още един въпрос. Защо страната ви се стреми към федерация с Косово? Благодаря. Thank you. We come to Mr. Rich... Благодаря ви много. Господин Ричард Майер от Полша има думата. Well, I, I would suggest why don't you Albanians talk to our Greek colleague directly? Аз предлагам на този е, зададен въпрос да бъде даден отговор а, е, лично. Просто а, е, а, нека албанците да, да а, разговарят а, с а, колегата от Гърция. Мога ще с Państwem tu и размавяч о важна ważnej kwestii Bałkanów Zachodnich. Благодаря, господин председател. Важна темата е за Западните Балкани. Позволете ми да заявя, че Полша настоява на политиката на отворени врати на Европейския съюз. Процесът на разширяване е най-добрият начин да се гарантира сигурност, стабилност, социално-економическо развитие и добри, добросъседски отношения за, на Западните Балкани. Балкани Bałkany Zachodnie част от Европа и powinny бързо шибко... Сигурността е много важна за Европа. Сигурността на Западните Балкани е важна за сигурността на Европа. Затова нашите приятели от този регион трябва бързо да се присъединят към Европейския съюз. Искам да ви насреча да разглеждате Западните Балкани по по-различен начин. Е, след миграционната криза, след кризата с излизането на Великобритания от Европейския съюз, е, хората искат най-сетне да се постигне някакъв успех в Европейския съюз. Ако приемем за страните от Западните Балкани в Европейския съюз, това може да представлява такъв успех, защото присъединяването винаги е двупосочна улица. От една страна се надяваме и очакваме от е, е, новоприсъединяващите се страни да се направят реформи, така че да се защитат европейските ценности и също времено може да се модернизира Европейския съюз отвътре. Всичко това трябва да се основава на зачитане на демокрацията и Европа много се нуждае от това в последно време. Насърчавам колегите от националните парламенти на държавите членки да подкрепят е, парламентите от Западните Балкани, за да може напредъкът там да бъде възможно най-бързо. Бърз. Много добре знаем, е, че не е лесно и трябва да направим така, че да им е възможно най-лесно от е, административна гледна точка. А сега следващият оратор е от Норвегия. Uh, uh, Благодаря много, господин председател. Развитието на Западните Балкани са от голямо значение за всички нас. Микрофонът на ораторът се изключи. Ключови фактори за економически напредък и социален напредък в региона. Завършва изречението му. Предизвикателството в региона изискват от нас да е, съберем усилията си, за да насречим положително развитие. Интеграцията към Европа е важен инструмент за тази цел. Дълго време Норвегия подкрепя страните от Западните Балкани. Сътрудничеството има за цел да се подкрепят националните програми за реформи и се координира с подкрепата на Европейския съюз, държавите членки на Европейския съюз и други източници на средства. Норвежкият парламент наскоро предложи да се удвои бюджета за подкрепа към региона от 18,5 милиона евро на 37 милиона през 2018 година. Основните приоритети за 2018 година ще бъдат да се насречи регионалното сътрудничество и социално-економическото развитие, както и доброто управление, борбата срещу корупцията и борбата срещу организираната престъпност. Увеличение бюджет, е, на предложен в Норвегия, има една основа цел да се постигне напредък, устойчив напредък във всички изложени области. Това ще е добре за всички страни от региона и за Европа като цяло. Също време, но не трябва, не трябва да забравяме, че дългосрочната цел е, трябва да е регионът да стане по-малко зависим от економическа подкрепа. И в този контекст искам да подчертая, че Европейската економическа общност и Норвегия дава грантове за постигане на социално-економическо сближаване в новите държави членки. Има и фонд за регионално сътрудничество 304 милиона евро в рамките на 7 години. Новият фонд означава, че 10 на европейски страни, включително и 5 в Западните Балкани, ще могат да участват в регионални проекти. Искам да добавя, че за, економическа, за да може да се постигнат резултати с тази економическа подкрепа, трябва да има и условия на място за преодоляване на етничес... междуетническите конфликти. И това може да се постигне само там, на място в региона. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много. А сега преминаваме към госпожа Розалия Бира от Румъния. Благодаря, господин председател. За нас е голяма чест, че сме тук и водим този диалог. Продължавам на румънски. Румъния подкрепя усилията на страните в Запад, на Западните Балкани за присъединяване към Европейския съюз. Това е политически приоритет за нас, защото това е ключ към стабилността, мира и просперитета в региона. Перспективите за 2018 година са много добри. Българското председателство ще организира среща на върха в много благоприятна среда. Въпреки това ситуацията продължава да бъде комплексна. Необходимо е страните от Западните Балкани да продължат да полагат усилия по пътя към реформите. Румъния ще им помага с диалог по пътя към тези реформи. Необходимо е да има едно по-силно регионално партньорство и наша цел е да засилим и нашето партньорство с страните от Западните Балкани. Ние бихме могли да дадем много по-категорични отговори на, участни, на, на очакванията. А, ние се подготвяме за нашето председателство на съвета. А, искаме да имаме по-силно партньорство в региона, за да бъде съюза по-силен и с повече споделени ценности. Сега давам думата на господин Йосип Юратович от Бундестаг. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че беше посочено, че Западните Балкани са част от Европейския съюз. Ние се нуждаем от Западните Балкани не по-малко, отколкото те се нуждаят от тях. Ситуацията в региона в момента не е най-прекрасен пример за демокрация. Все още има политическа каста на онези, които забогатяха от войната. Те доминират и никак не бързат да се присъединяват към Европейския съюз. Но също времено има и положителни тенденции – в региона има много места, много хора, които а, изживяват европейския дух. Политици, млади хора, интелектуалци общуват трансгранично, създават а, съюзи и общности, бизнесмени, а, бизнесмени а, които общуват с бизнесмени от други страни. За съжаление, често ги обвиняват в юго носталгия. Това, което си струва да подкрепим е европейския дух. За съжаление е факт, че в западните Балкани 50% от, млади, от безработните са млади хора. Говоря общо за страните. Много от тях са избягали, в, емигрирали в страни членки на Европейския съюз но има и друга част от младите хора, които са корумпирани или радикализирани. Ако искаме да се борим с корупцията, е необходимо да има економически напредък. За това приветствам берлинския процес, който е нещо като инструментариум за бъдещото присъединяване и стабилизация на региона но същевременно трябва да се активизира и процеса на присъединяване. Има процеси на, на демократизация, на върховенство на закона и прочее, и прочее, но ако искаме наистина да се борим с корупцията, трябва да окажем економическа подкрепа на региона. Разбира се, че не може да има автоматизъм по отношение на 35-те главите, трябва да бъдат а, договорени и то не само чрез приемане на съответните закони, а и чрез практическото им прилагане. Това, което е важно за, да се каже, е, че в две от страните, не мога да се спра на всичките, за съжаление, но ще кажа за две страни Македония и Босна и Херцеговина. За нас Македония е лакмус за доверие процесите на дебюрократизация, които се проведоха, много успешно трябва да се съпътстват от мерки, доближаващи Македония до Европейския съюз и да престанем с оправданието за името, спора с Гърция и така нататък. Това трябва да се спре, защото това е проблем на Европейския съюз или той трябва да помогне да бъде решен. Що се отнася до Босна и Херцеговина, това са две да, е, има две държави, които са много важни за нас Сърбия и Харватия. Те участваха в подписването на Дейтанското споразумение, така че поеха ангажимент за а, е, опазване на мира. Обещаха, че няма да подкрепят преди всичко собствения си етнос, а умерените сили в страните си. И накрая е много важно в София и България да провеждаме проактивна европейска политика за присъединяване, защото става въпрос за Европа, която е мирен проект, а не Европа като някакъв магазин, в който да се обслужваме. Така можем да осигурим доверието на Западните Балкани към нас. Благодаря господин Юратович. Благодаря и за ангажимента ви да бъдете глас, глас на този регион в германския Бундестаг. Господин Пицел от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, Искам да повторя този цитат на господин Юнкер. Ясна и надежна перспектива за Западните Балкани. Председателя на комисията посочи 2025 година като дата за следващото присъединяване. Спомням си преди 14 години в Солун когато за първи път беше спомената европейска перспектива за всички балкански държави, само Хрватска успя през това време. Зависи как Европейски съюз вижда своето а, бъдеще, а, как вижда срока за следващото разширяване. А, Откакто избухна економическата криза през 2008 година и събитията последвали след това, Европейския съюз непрекъснато се задава въпроса как да върви от тук нататък. Сигурността в най-широк смисъл се превърна в тема номер едно. Европейския съюз е заобиколен от така наречения огнен обръч. Страните от Западните Балкани също има войни в Украина, Близкия е, изток. Е, неолиберални режими се опитват е, да спечелят влияние в региона. През 2014 година за един кратък момент, за, за, много кратко време, кризата с бежанците върна Западните Балкани на картата на Европейския съюз и ги направи много важни за европейската сигурност и стабилност. Трябва да разберем, че страните от Западните Балкани са не само наши непосредствени съседи, но и са в самия двор на Европейския съюз а, демокрацията в региона, търгували сте за неговата а, а, а, стабилност? Европейския съюз е, трябва да засили е, своята ангажираност е, в региона не за да се пази от мигрантите, а провеждайки адекватна економическа политика и подкрепяйки демократичното развитие. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на господа Жлана. from Italian Parliament. Mr. Giampiero. Sì. Eh, eh, buonasera, sono dalla Zuanna del Senato italiano. Здравейте, да, аз съм от италианския парламент и говоря в качеството си на председател на междупарламентарната делегация за приятелство с Косово. Ще засегна само няколко момента. Много е важно по отношение на Косово, да има и известно, да има и признаване от страна на онези европейски държави, които още не са го направили, още не са признали Косово. Особено Особено е важно, разбира се, процеса да се съпътства от економическа интеграция и борба с тероризма в Косово. Така че не е хубаво, че през септември отново беше отхвърлена, отхвърлено заявлението за присъединяване към Интерпол на Косово. Не можем да говорим за борба с тероризъм, след като не успяваме да постигнем а, един, една, някаква минимална интеграция, поне в областта на полицейската дейност. Втори момент – визите. Проблемът е за косоварите, но е и проблем за Европейския съюз защото гражданите на Косово, които идват в Европейския съюз, са хиляди, само десетки хиляди, поне в, е, само в Италия имаме над 40 хиляди косовари. Наистина можем да премахнем едно доста голямо бюрократично бреме, както за полицията, така и за администрацията. Ние като група за приятелство с Косово от Италианския парламент ще направим всичко, което е по силите ни, за да, да се даде тласък на тази интеграция, което ще е полезно не само за Косово, но и за Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви много. А сега Думата получава Димитри Саманолидис от Гърция. Благодаря, госпожо председател. Перспективата за разширяване на Европейския съюз и най-вече перспективата за присъединяване на западно-балканските държави към Съюза е стратегическо решение, взето и в Гърция. Що се отнася до тези държави, те обаче трябва да изпълнят всички критерии по Копенхаген, както всички останали. Общото ни бъдеще на Балканите не бива да се гради върху национализми, както беше в миналото. Не бива и да се гради върху планове на трети страни за нашия регион. Бъдещето може да се изгради единствено ако се използват огромният потенциал на народите, ако се уважава върховенството на закона и ако се изгради нова визия за региона. Присъединяването на страните от Западните Балкани трябва да се а, а, базира на нова визия за бъдещото съжителство и сътрудничество между народите в този регион. Балканите са изключително важен регион за Европа. В този регион в миналото е имало много войни и конфликти. Днес обаче това е регион, който може да роди надежда за нов път на сътрудничество и съвместно развитие като европейската перспектива до голяма степен допринася за това. Подкрепяме молбата за членство на бивша Югославска република Македония и се радваме, че е имало напредък по този въпрос, но същевременно твърдим, че трябва да се изпълнят и съответните условия, като особено искам да наблегна на принципа на добросъседските отношения – което означава, че трябва да имаме и взаимно приемливо решение по отношение на името, както и да са изпълнени копенхагските критерии. Също подкрепяме молбата за членство на а, нашата съседка Албания. Разбира се, че има приоритетни въпроси, по които страната трябва да положи усилия, усилия например реформиране на публичната администрация, на съдебната система, засилена защита на правата на човека, борба с дискриминацията, включително и дискриминацията на малцинства. Извод, заключенията от съвета по общи въпроси от 2015 година се казва, че е необходимо да има равно третиране за всички малцинства, достъп на всички до правата им и то на цялата територия на държавата Албания. Също така трябва да се защитават и имуществените права на хората беше казано, че Европейския съюз трябва да се разшири, приемайки страните от Западните Балкани. Да, подкрепяме идеята при условие, че съответните страни спазват задълженията и ангажиментите, които вървят ръка за ръка с присъединяването. Най-важно е правовата държава и добросъседството. А сега Танасиевич из да нам се обрати. Господин Бранко Танасиевич от Черна гора. Cijenjene dame i gospodo, cijenjeni predsjedavajući, čast mi je što prisustvujem ovom skupu и част... Благодаря много. Много се радвам, че имам възможност да участвам в това събитие. Радвам се, че мога да представлявам Черна гора тук. Черна гора постигна голям напредък в усилията си за присъединяване към Европейския съюз. Ангажиментът на страните от Западните Балкани е много важен за присъединяването, но не по-маловажна е позицията на Европейския съюз и подкрепата на държавите членки на Европейския съюз за тези страни и за политиката на разширяване като цяло. Именно заради това конференции като днешната са толкова важни и са важно последствие на сигналите вече подадени в последно време от страна на Европейския съюз. И така, тази кръгла маса е един ясен сигнал, така както а, и, и изказването на председателя Юнкер беше ясен сигнал. Важно е да има избежаване в Европейския съюз. Връща си в Сорбоната президентът Макрон също подчерта, че разширяването на Европейския съюз трябва да стане един от приоритетите за Европейския съюз. Стратегията за разширяване ще бъде публикувана следващата година и е, ще покрива период до 2025 година. Така ще се отвори врата към целия регион. Това не означава, че 2025 година е предвидената година за присъединяване. Ако има напредък, това може да се случи. Черна гора се движи много добре напред, благодарение на дългосрочните усилия и ангажимент в тази страна. Членството в Европейския съюз и членството в НАТО са основни стратегически цели за Черна гора от подновяването на нейната независимост първата цел вече е постигната, към втората все повече се доближаваме. Европейските перспективи са изключително важни и за Черна гора, и за всички страни от Западните Балкани. И се радвам, че могат да кажа, че Черна гора е решена да направи ви всичко необходимо за покриване на оставащите изисквания. 28 преговорни глави вече са отворени и три са финализирани. Готови сме да работим и при последващите и очакваме да отворим следващи глави през следващите няколко месеца. Също така сме ангажирани да се постигне напредък по показателите на включително и области като върховенството на закона и провежданите в областта реформи. Успехът на преговорите зависи основно от нас. Държавите членки и Европейския съюз вземат решение за графика на присъединяването в зависимост от стратегическите си цели. Надяваме се, че публикуването на стратегията ще допринесе за един добър темп на работа по присъединяването. Следващият оратор е от Люксембург. Благодаря ви за това, че организирате тази среща. Това е една фантастична възможност да обсъдим с депутати и от Западните Балкани тази въпрос. За мен това е втората междупарламентарна среща за днес. Тази сутрин е, е, комисар, днес след обяд комисаря Хан произнесох реч. Е, жалко е, че те не са тук и не са на разположение за диалог и с тях. С голям интерес изслушах презентацията на господин Кристиан Даниелсон, който спомена помирението. Това за мен, пък, пък и за нас е основен стълб на Европейския съюз и това е най-доброто лекарство срещу национализма. Искам да кажа на всички представители на Западните Балкани, че моята държава Люксембург подкрепя присъединяването на Западните Балкани. това се каза и от, от нашия външен министр. Подкрепя се от повече от депутати в нашия парламент. Комисията по външни работи, на която аз съм председател, разглежда докладите, които комисията ни изпраща. Ние му отделяме голямо внимание. Много високо ценим новото мото на а, комисията, когато става дума за разширяването, а именно основните права на първо място. Това са а, глави 23-24. Е, е, Знаем, че е, Представителите на гражданското общество са най-добрите застъпници и най-добрите наблюдатели на е, демократичните реформи и на защита на човешките права. Те се борят също за прозрачност, свобода на изразяването, свобода на е, медиите и те не се страхуват да повдигнат въпроса за корупцията. моят въпрос е следния. А, освен ИПА, Европейски съюз правим, прави ли достатъчно за подкрепата на гражданското общество Западните а, Балкани? А, по сравним начин, по който е инструмента за работа с гражданското общество в източното партньорство и изобщо как оценявате подкрепата на Европейския съюз за гражданското общество в Западните Балкани? Благодаря. Следващият оратор Романа Яркович от Хрватска. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да изразим мненията си тук по тази важна тема. Тук трябва да кажа, че съм напълно съгласна с казаното от преждеговорившите представители на Харватия, господин Пицел и господин Ковач, но въпреки това и аз имам какво да кажа. Искам да подчертая стратегическата важност на въпроса за разширяването на Западните Балкани за Харватия. Погледнете в какво положение се намира сега Европа Забави се процеса на разширяване. Има някои отрицателни тенденции в Западните Балкани. Трябва да признаем това. Има и влияние на фактори от трети страни, не членки на Европейския съюз. Но всичко това представлява опасност а, а, и заплашва а, да забави процеса, да го накара да закупи енергията си. Не бива да оставим нещата така. Затова смятам, че действително е изключително важно Европейския съюз да продължи да подкрепя под, процесите на демократизация в тази част на Европа. Не само това, Европейския съюз трябва да играе водеща, водеща роля в това отношение. Европейския съюз трябва да упражнява своето влияние, но и, своите, но и да засили ангажиментите си в региона. Трябва да не бива да губим от поглед целта за по-нататъчно разширяване на Европейския съюз. То е важно не само за държавите от Западните Балкани и за самия Европейски съюз. В този смисъл мога само да подкрепя решенията, заключенията на Европейския съвет в това отношение, както и да се възхитя на а, речта на господин Юнкер за състоянието на Съюза. Там той изрече много важни думи. У нас се казва, че когато човек действително желая нещо, то се случва. И а, а, имаме израза хващам се за думата, си, за думата ти, та се хващаме за думата и на господин Юнкер. Надяваме се, че всичко това ще стане действителност. Разбира се, че нямаме намерение да отслабваме строгостта на условията, които се поставят пред държавите от Западните Балкани, защото преходът и модернизацията в тези страни могат да се осъществят само в процеса на осъществяването на критериите за Европейския съюз. Затова и съюзът, и самите държави кандидатки трябва да положат още по-големи усилия. Не казваме, че вече не ги полагат, но трябва да се помогне да държавите в Западните Балкани да довършат реформите си, като разбира се ударението пада върху правовата държава и реформата на а, публичната администрация. Hvala lijepa. Сега а, имаме оратор от Португалия. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar esta minha intervenção salientando uh, o entusiasmo. Благодаря много, господин председател. Нека да приветствам ангажимента, поет от представителите на националните парламенти до днес, представители от Западните Балкани, които са дошли тук, за да представят своята идея за европейския проект. Ангажиментът им и ентусиазмът им са много важни за вътрешния политически дебат, който много добре познаваме като държави и членки. Често се случва гражданите ни да са скептично настроени към ролята на Европейския съюз. Но това, което се чу тук днес от представителите на страните от Западните Балкани, техният ентусиазъм, заслужават да бъдат чути. Европа трябва да си даде сметка за това колко важен е този ентусиазъм. Много често политиката не е просто уравновесяване на интереси. Политическите въпроси са тясно свързани и с усещанията на хората, с ентусиазма им. Не можем просто да стоим и да бездействаме, когато има е, толкова страни, които тропат на вратата на Европа. И искам да кажа две основни неща от днес. Първо, искам да се обърна към вас с един призив. А именно, страните от Западните Балкани да направят всичко възможно да устоят на песента на сирените и идваща от други посоки, от извън Европа, които сирени се опитват да ги изкушат, да се насочат на другаде. Да Русия и Китай играят много важна роля в този регион и трябва да обърнем тази тенденция. Това е основното ни предизвикателство. Ако не се дадат на тези страни незабавни перспективи към Европейския съюз, може да се окаже, че тези реформи, които са приложени до тук, могат да не продължат да се развиват напред. Европейският съюз трябва да има предвид, че присъединяването води е, до реформи, които не са просто реформи за, заради самите реформи. Те са от огромно значение за гражданите на тези страни. Става дума за демокрацията, за върховенството на закона и трябва да има яснота колко близо се намират тези страни до присъединяването. Традиционно Португалия подкрепя разширяването на Европейския съюз. Председателят Юнкер на няколко пъти спомена, че всяка страна, която изпълнява условията за присъединяване, трябва да може да се присъедини. Така че това не трябва да е състезание, който най-добре се справи да бъде пуснат и останалите не. Всеки, който се справи, трябва да бъде допуснат. Благодаря, господин Фрунзолика. Благодаря, господин председател. Дами и господа, говорим по тема, която е изключително важна. Всъщност, наскоро видях декларации на някои лидери на Европейския съюз, които описваха Западните Балкани като задния двор на Европейския съюз, в който има само проблеми. Е, трябва да се преодолеят е, подобни погрешни представи. Трябва да се ускори интеграцията на този изключително стратегически важен за Европейския съюз регион. Не може да се остави такава голяма територия на средата Европа не е интегрирана към Европейския съюз. Повече от всякога трябва да положим усилия, за да се ангажират с Европейския съюз страните от Западните Балкани, защото положението се влушава. 43% от гражданите на Балканите имат намерение да емигрират извън страната си често в Западна Европа. 56% е, е безработицата сред младите в Черна, в Босна и Херцеговина и подкрепата за Европа намалява. Така че, е, уважаеми колеги, трябва да започнем нова стратегия за Западните Балкани, защото се е, влушават нещата, има нови междуетнически напрежения, има нови декларации от Косово за Черна гора или от Сърбия за името на Македония или от Албания за е, албански територии извън територията на Албания. Така че трябва много ясно и господин председател, вие като немец, дайте да го направим, да има един процес Берлин Плюс, да има нова стратегия за Западните Балкани, защото има блокаж. Важен е процесът от Берлин да се подобрят взаимовръзките, телекомуникациите, транспорта, обмена на хора, човешките контакти. Обаче, ако продължаваме така до безкрай, хората от Западните Балкани ще спрат да вярват в своето бъдеще в рамките на Европейския съюз. Сега е времето да се промени парадигмата за Западните Балкани и да се излезе с нова стратегия на Европейския съюз за Западните Балкани, защото техният път и тяхното бъдеще е в Европа, а не с други страни, които искат да увеличат влиянието си и економическите си въздействия на Западните Балкани. Моята страна, Румъния, силно подкрепя интеграцията на всички тези шест страни в Европейския съюз. И трябва да действаме по-бързо, отколкото си мислихме преди 6 години. Мислихме си, че няма да има преди три години. си, че няма да има нова държава членка скоро, но трябва да се под... продължи по този път. Благодаря, господин Франзолика. Последният оратор, който се е записал, е господин Золт Зерген Залер. Господин Золт Зенгер. Заповядайте. Колегак, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми колеги, Унгария е поела ангажимент към разширяването на Европейския съюз с страните от Западните Балкани. Наш морален дълг е да подкрепим този процес, тъй като страните от Западните Балкани от години полагат огромни усилия за да се доближат до Европа и тези усилия са свързани с много големи жертви от страна на населението. Така че наистина е наш морален дълг. А, е и в наш интерес да а, се присъединят, защото стабилността в региона е част от европейския интерес. А стабилност може да се гарантира само ако тези страни бъдат интегрирани колкото може по-скоро. Ако се прекръсне този процес, би, могло, би могъл да настъпи вакуум, който да бъде свързан с влиянието на други велики сили. Тоест, процесът на интеграция непременно трябва да се подкрепя, за да предотвратим по-лошо развитие. Затова сме съгласни с казаното от председателя Юнкер, който се застъпва за разширяването. Разбира се, че двустранните конфликти не бива да пречат на общия процес. Ние в Унгария сме готови активно да участваме в процеса и да дадем своя принос при формулирането на новите текстове. Желаем да изградим обща визия за тези страни. Ние сме за това Македония и Албания през следващата година да получат дата за присъединяване, а Босна и Херцеговина също да получат конкретен хоризонт. Присъединяването към НАТО на Македония – най-вероятно процесът ще започне през следващата година. А, същото се отнася и за Босна и Херцеговина. Унгарската външна политика е насочена към това опитни европейски експерти да работят в твининг програми в Белград, Скопия, Сараево и Подгорица, за да помагат на местните органи в подготовката за присъединяването такива програми и структури трябва да бъдат лансирани. В интерес на Унгария, в интерес на Европа е стабилността в региона да бъде запазена. Благодаря ви, колеги, за коментарите. Въпроси от най-широк спектър към ораторите, една част от които към господин Даниелсон. Предлагам да започнем с него и след това да продължим с останалите, ако искат да кажат на нещо. С господин а, с господин Христо Гаджев от а, България, господин Кукан, доколкото разбрах, а, а, си тръгна. Започваме с господин Даниелсон. Благодаря. Позволете ми да коментирам дискусията и изказванията. Бяха много полезни. Не на последно място заради това, защото ние всички разсъждаваме върху въпроса каква ще бъде стратегията през февруари. И казаното беше много полезно от тази гледна точка. И ясно беше а, а, потвърждението от страна на Европейския съюз, тук представя в тази зала за важността на Западните а, Балкани а, и перспективата за разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани. Това е от основополагащо значение. Другото, което а, извадох като извод от а, тази дискусия, като цяло в залата, не само ученост на парламента на Западните Балкани, е следното. Реформите, една част е, от които вече са започнали, други предстоят, не е достатъчно да се случат само на законодателно равнище, но и да бъдат осъществени на практика. Това е свързано не само с критериите от Копенхаген, които бяха споменати, това е свързано до голяма степен и с това какво ще бъде обществото а, и дали обществото ще бъде в състояние да генерира и економическия растеж и просперитета, който също се спомена многократно, за да се отговори на проблеми като младежката безработица и други проблеми на бъдещето. Този процес а, трябва да бъде съпровождан и подпомаган. И тук Европейския съюз играе много важна роля, не само Европейския парламент, националните парламенти на страните членки, но също така и Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност. Те трябва да работят заедно да дават съвети, което е неразделна част от процеса, да казват какво е необходимо да се направи, за да се отговори на изискванията и да помогнат на страните да се справят с това, което се изисква от тях. Имам предвид техническа помощ, финансова помощ и така нататък. В този контекст беше повдигнат въпроса относно нашата подкрепа за гражданското общество. Позволете ми да потвърдя, че е, когато става дума за усилията, които се полагат от страните от Западните Балкани, които ние подкрепяме, е, гражданското общество е от ключово е, значение. Затова подкрепата, която предоставяме за гражданското общество, ще, предстои, ще продължи да бъде много важна част от нашата подкрепа. Последното, което бих искал да отбележа, е следното. Беше поставен въпрос. Мисля, че от представителя на Френския парламент въпроса за препоръките за Албания и бивша Югославска република Македония, ако правилно съм разбрал кога ще дойдат тези препоръки. Искам да ви уверя, че от страна на комисията ние ще а, продължим, когато видим, че критериите, които сме а, а, договорили, и които ясно сме изброили в доклада от декември 2015 година. в момента, в който видим, че тези критерии са изпълнени, комисията ще продължи с препоръките, но още не сме стигнали до там. Искаме да видим, че страните са направили това, което трябва да направят. ще спра до тук и ще ви благодаря за тази възможност да дебатираме. Благодаря. Сега А, ще продължим да разчитаме на вашата подкрепа за в бъдеще. Ще дам сега думата на госпожа Айхорст, ако иска да добави нещо. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на всички депутати за отличния дебат. Много добри изказвания. Две основни неща трябва да се подчертаят. Знаем, че остава още много работа за вършене и тя трябва да се върне от двете страни. Знаем, че няма как да се съкрати процеса, че реформите трябва да се изпълняват. и трябва да бъдат последователни. И това бе казано нееднократно. Ще продължим да работим заедно. Трябва да работим за един положителен наратив. Реалистичен наратив, но който да съдържа верните послания в комуникациите на Европейския съюз в региона. Целта не е да се изгради нов имидж на Европейския съюз. Целта е да бъде видян действителният образ на Европейския съюз и защо е от полза е, и за страните за кандидатки и е, за държавите членки да направят процеса факт. Госпожа е, Бенсиманос. Благодаря, госпожа председател. Съвсем накратко. Включваме страните кандидатки в различни формати на съвета, наскоро и в Италия. През декември министрите на страните кандидатки са поканени да участват на заседание, на което ще присъства и комисаря Хан, заседанието на съвета по общи работи. За нас този тип сътрудничество е много добър формат за работа и трябва да продължи. И отново, каза се, има възможност, която ще се отвори от следващата година. И е много важно да я използваме. От наша страна мога да кажа, че сме твърдо убедени, че следващото председателство, българското председателство, което ще поеме ръководството след нас, също е поело силен ангажимент по отношение на Западните Балкани. Благодаря за дискусията. Благодаря. С това преминаваме към заключителните коментари. Благодаря ви, колеги, за вашите прозрения за стабилността и просперитет на региона, интеграцията на Западните Балкани. Това е тест и за Европейския съюз, и за страните от региона. Както знаете, Западните Балкани са изминали дълъг път, за да стигнат до там, където се намират сега. Сега е време за последния спринт към финиша. Но имайте предвид, че това е само един от многото финиши. И а, а, всяка стъпка ще изисква усилия. Трябва да използваме е, ролята си на парламентаристи, за да се борим за мир, справедливост, просперитет и за борба за общите ни цели, не само за економическите интереси, а за ценностите, които са общи, за контактите между хората. Има предизвикателства на европейския континент, но можем да ги преодолеем чрез съвместни усилия, възможности за пътуване, за обмен, за, чрез различни е, усилия за сътрудничество и чрез предоставяне на конкретни дългосрочни ползи на гражданите от шесте е, страни от Западните Балкани. Нека да не забравяме, че членството в Европейския съюз е начин да се премине е, към е, по-стабилни проспериращи общества. Благодаря ви много. Очакваме да си сътрудничим добре. Благодарим и, усп... и лек път към дома.